имаме четири категории вода. Те са с различно значение. Ще ви помоля да влизате по-тихо. Тези, които влизат в залата са добре дошли, но ще бъдат още по-добре дошли, ако го правят тихо. И имаме две категории гласуване, свързани с бюджета 2011 година. След това трансферите в бюджета 2010 и след това политиката на сград, по сградите по бюджета за 2011 година. Моля за вашето внимание. Онова, което беше казано по време на дискусията, разбирам, че няколко групи, социалистите, зелените, господин председател, либералите, Обединената левица искат гласу... да се отложи гласуването по точките, свързани с ИТЕР и процедурата за гъвкавост. Искали някой да гласуваме по тази тема. Ако няма да гласуваме, ви предлагам да отложим гласуването. Този въпрос на извънредно заседание на комисията ще ви кажа какви са възможностите на практика. Разбира се, можем да ви пратим потвърждение в писмен вид понеделник 13 в Страсбург между 8 и 10 часа вечерта. Зала Уинстън Чърчил 100. Господин председател, аз мисля, ако правилно разбирам, ние не искаме да отлагането да бъде за до година. Не можем да гласуваме днес, нито на 13. Вашето предложение. Аз докладът Бъгъл е, смятаме, че трябва да се отложи за някаква друга дата и то за до година. отправих едно предложение в моите прерогативи на председател на бюджетната комисия е да взема решение за дневния ред. Констатирам, че има няколко групи, които не искат да се гласува днес. И аз решавам да не се гласува днес и ще се видим в понеделник. Това означава. Съгласни ли сте? Ще се постарая да запазя максимално дълго единството на делегацията на парламента и благодаря на тези, които ме подкрепят в тези ми усилия и благодаря на останалите да ми дадат възможност а, да постигна зен, отношение зен и спокойствие. Предимството на това решение е, че три вота се отлагат. Междувременно за представителите на другите институции, гражданите, които ни слушат. Ще се проведе съвет на министрите, който ще се произнесе по предложенията на Корепер. Председателския съвет от е ресутринта, които Възоснова на представените документи ще вземат решение за това кога пленарната зала ще разгледа предложените решения. И председателски свет ще вземе решение за гласуването, гласуването да бъде по време на пленарната сесия или до година, или 2012 година. И сега. За гъвкавостта. Точка 2 за проекто доклада на Раймен Бългел за ИТЕР. 2-3 изменящия бюджет 2010 година се отлагат. Сега можем да преминем. Раймер. При целия респект, който изпитвам към вас, господин председател, този пакет е, повече не бива да бъде свързван с моето име. И аз е, не смятам също, че решението дали ИТЕР или този инструмент за гъвкавост трябва да бъдат е, отложени и това да попадне в правомощията на председателския съвет. Първо е, е компетентна бюджетната комисия и ние не би трябвало да избягваме тази отговорност. Втората ми бележка е следната. Отчитам, че вие тук в парламента, не в бюджетната комисия, поставяте нещата така, все едно, че докладчикът, изпълнявайки интересите на парламента, иска да бъде запазен настоящият механизъм за гъвкавост и ревизионен механизъм. И е, като че ли аз изоставям тези, които продължават да се борят на произвола. Аз е, отхвърлям това е, споразумение и аз е, е отхвърлям това обвинение, извинете, и е, не мога да е, приема, че пред... интересите на парламента се продават за Паница Леща и аз мисля, че а, ние трябва да решим към кой момент да вземем нашите решения и по тази причина моля да ме освободите от е, изготвянето на тези два доклада е, и е, аз искам да ви помоля, господин председател, да поемете вие задължението за изготвянето на тези доклади. Аз не виждам друга възможност за себе си, освен да ви съобщя днес моето решение тук. Благодаря. Благодаря. Раймер. Мисля, че всички разбират а, това, което ви вълнува и уважаваме вашето достоинство. Ако имаше нещо, което звучи малко изненадващо, това не може да не бъде грешка в превода. Ставаше дума за една библейска алюзия. Аз ще ви наследя като докладчик по този въпрос. Салвадор Гарига. След това ще дам думата на докладчика. Салвадор, по-късно. Добре. Сега се обръщаме към нашия докладчик. Ще имаме нужда от картите за гласуване. Ако може без тях, ако има единодуши, каквато атмосфера е, царува, но ако не ще ни трябва картите, картата за гласуване. Госпожо докладчик, как предлагате да организираме вота за бюджета 2011? Разбирам, че като цяло има политическо а, споразумение. Бе, няма консенсус, разбира се, но има мнозинство. по технически причини ще има някои изменения, по които ще се гласува. Госпожо докладчик, как смят, искате да се организират нещата? Важно е да се каже ясното за някой, но не за всички. Това е съвместно начинание. Работих с госпожа Хелга Трупел, така че Списъкът за гласуване е единен по третия разделно и по други. Не казвам, че нас трябва да вините, разбира се, но е хубаво да има единство. Както поясних по-рано в един имейл, който изпратих до вас, идеята при гласуването е първо да се гласува по сумите и по бележките, трети раздел, както и други след това, след това да се гласува по резервите, трети раздел и други, и след това гласуване по таблицата, която по-рано обсъдихме. Освен това е добре да се гласува и за измененията за собствените средства. Имам две технически бележки. По време на, бра... на работата установихме, че част от бележките, по които има съгласие, по технически причини не се появяват в новия проект бюджет на комисията. Трябва да кажа, че ние сме се разбрали, че те ще бъдат включени, което пък означава, че 040801 трябва да бъдат описани. Те са изменения, предложени от Хелга Трюпелър по цифрите. Това е единственото изменение, което искам да ви препоръчам да гласувате за. 003. Към бюджетен ред 0804 и така нататък. Това, което не е записано, е свързано с бюджетен ред 1505-55 за използването на програмите в действие. Това е устно изменение, то вече е одобрено на техническо ниво и е, комисията ще го включи, просто не са го записали. По технически причини отсъства от текста. Това е всичко, което имах да кажа. За измененията по конкретните суми, с изключение на това, което споменах по-рано, което отново подаде Хелга Трупел, Искам да гласувате срещу всички тях, или поне ви го препоръчвам, да гласувате против. Ще видите дали е възможно или не да гласуваме анблок за всички тях. Това не е изненадващо. Ако не е възможно, ще ги гласуваме едно по едно. Що се отнася до резервите, поред мен не е възможно да се гласува анблок, защото 8 плюс 3 е, резерви има. Аз смятам, че трябва да се гласува за пет от тях. Така че трябва да гласуваме по-отделно. Това е. Благодаря. Très bien, je vous remercie. Bien. Първо, първият вод ще бъде мобилизирането на инструмента за гъвкавост. Същата дума, но няма нищо общо с това, за което говорихме. Това е инструмента за гъвковост, това е бюджетен ред, дава възможност да се превиши тавана и това е различен вод от вода по бюджета. Докладчик беше Раймер Бълге. 500 милиона, напомням, тази мобилизация ни дава възможност да получим финансиране за всички приоритети на парламента по кредитите за бюджетни за поет задължения. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се. Мнозинство. Няма нужда да проверяваме електронно. Решихме. Сега ви предлагам да преминем към Списъка за гласуване, раздел 3. Всички ли имате списъка? Искам да ви напомня, естествено всички изменения ще бъдат гласувани. Ако, парламент, ако няма едно, ако няма идентично гласуване между парламента и съвета, трябва да има нова помирителна процедура. Целта е да постигнем да гласуваме онова, което гласува, гласува и Корепер. категория 1А имаме изменение от Сьорен Зондергард. Докладчика против. Кой е за? 4. Против. Всички останали. Въздържали се. Отхвърля се. 012 от Йоран Ферм. Докладчика против. Кой е за? Кой е против? въздържали се, двама се въздържат. Господин Порташ иска думата. Господин председател, ако искате да улесните гласуването, аз нямам нищо против, например, що се отнася до измененията от моята група, те да бъдат гласувани анблок. Si cet exemple е suivi par d'autres,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 50-то изменение. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 001 Хелга Трюпел. Докладчика е против. Кой е за? Зелените. И господин Порташ. Кой е против? Много. Мнозина. Въздържали се? Един. А не, се не иска думата. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, че измененията на Фиона Хол също биха могли да бъдат гласувани на блок. Тя е от моята група. Благодаря ви за този дух на сътрудничество. Не е очудващо. Това са все в тази категория. И така, от 004 до 005 докладчика е против. Кой е за? след малко ще гласуваме по електронен път. И изменения 004, 009. Един социалист повече. Един социалист в повече в залата. И един от НП в повече. А това трябва... От НП сама с лесно и няма да гласувам. Юта няма да гласува. Аз и Юта няма да гласуваме. Вади си картата. Подлагам на гласуване тези изменения които докладчикът не приема. Гласувайте. Край на гласуването. Резултат. 19 за, 22 против, отхвърлят се. По функция 1 Б Докладчика е против. Гласуваме ги анблок. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Няма. Отхвърлят се. Втора рубрика поредица изменени внесени до господин Еренхаузер. Ще ги гласуваме анблок. Докладчика е против. Кой е за? Извинявайте. Естествено присъствам. Извинете. Чудесно. Естествено, тук съм и не съм поставил искане да гласуваме анблок. Искам да се гласува по-отдално. Euh, Моля за вашето извинение. Не видях, че сте тук. След сега, след като сте тук, искам да ви попитам, приемате ли да гласуваме амблок? Да, точно това исках да кажа, че не съм съгласен да се гласува амблок. Добре, това е ваше право. Колегите са ви благодарни. Изменение 57. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 58. За. Против.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 48 в функция HB. С любезното съгласие на господин Порташ ги подлагам на гласуване на блок. Кой е за? Кой е за тези изменения? Кой е против? Мнозинство. Падат. Стигаме до 68 изменение на господин Еренхаузер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69. Същия автор. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Господин Еренхаузер не гласува за своите изменения, но пък ние гласуваме. 71. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Все това изменение от името на Обедената европейска левиция и преминаваме към категория 3А. Госпожа Андреасен за. Четирима за. Против. Въздържали се. Не се приема. Изме... 24-то изменение. Докладчика е против. Кой е за? Трима. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно изменение в функция 3b. Докладчика е против. Кой е за? Четирима за. Против въздържали се, отхвърля се. Функция 4 поредица изменения от Обединената европейска левица. Измене се това 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Докладчикът е против. Гласуваме генблок. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 76-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78-о изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. След това едно изменение по бананите на Елга Трюпел. Докладчика против. Кой е за? Против. Мнозинство. Зелените и социалистите са в малцинство по въпроса за бананите. Отхвърля се. Преминаваме към пета функция. Господин Еренхаузер, авторът. Докладчик е против. Против. Въздържалите отхвърля се. 81. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83. За. Против въздържали се, отхвърля се. По другите раздели. И измерение 87 на госпожа Андреасен. Кой е за? Четирима. Против. Въздържали се, отхвърля се. 90-то изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Едно изменение, което е скъпо на сърцето ми по собствените ресурси, но докладчика е против. Кой е за? Против. Същото мнозинство. Нямам право да гласувам, тъй като в НП сме един с повече. Надявам се, че председателят на групата на зелените оценява моето мъченичество. Да, ма няколко дни по-малко в чистилището. Четиринайсто изменение. Докладчика е против. Кой е за? Кто против? Също мнозинство. Отхвърля се. Преминаваме към гласуване на измененията по резерва. Предлагам ви да гласуваме следващите изменения Амблок. По функция 1А става дума за резерва за новите агенции. Те са взаимно съвместими. Подлагам ги на гласуване Амблок. И така, всички резерви 1А. Кой е за? Благодаря. Против. Един. Въздържали се. Един. По 3А същото е Анблок. По 6.2 генералният директор изрази една тревога във връзка с идеята за 100%. Дали тази тревога води докладчика до промяна на мнението си. Да или против. Добре. Подлагам на гласуване. Подлагам на гласуване изменено 72. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 73. Европейски полицейски колеж. Съвета е проявява ентусиазъм. Кой е за? Против. Въздържали се. Един. Приема се. По 3Б. Докладчикът не приема собствения си резерв. Отегляте го. Добре. По четвърта функция имате думата. Едно нещо искам да кажа. Сега не мога да кажа, че ги оттеглям. Аз ги подадах като докладчик, но не съм автор. Отново се предлагат и предлагам винаги да гласуваме по тях, защото дойде нова информация, промених становището си по резервите, но може би има хора, които не са съгласни с мен, така че трябва да им дадем възможност да гласуват. Микрофонът не е включен. Това означава да гласуваме 75-то изменение. Добре. 75-то изменение. Докладчика е против. Кой е за? Против. Благодаря. Против. От, отхвърля се. 77. За. Против. Приема се. 11 на Йоран Ферм. Докладчика е против. Кой е за? Левицата. Кой е против? Десницата и центъра. Мнозинство. Пак по бананите. Разбирам, че Йоран Ферм е поел от Ласло Шуриан по въпроса за бананите. По пета функция, 79 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Няма. Приема се. 10 на Йоран Ферм. Докладчика е против. Кой е за? Броят им е по-голям. Електронен, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 21. Отхвърля се. 82. Две изменения. Едно изменение от докладчика. Докладчика не ги оттегля. Гласуваме. Гласуваме и 82. Докладчика против. Кой е за? Кой е против? Кой е против? Мнозинство. Въздържали се. Отхвърлят се. 84-то изменение. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Скандинавците са спокойни. Това е малко като да караш по лед. 85. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се, приема се. Изменение от господин Еренхаузер. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. По другите раздели пак става дума за резервите. Две изменения внесени от Хелга Трюпел. Можем ли да ги гласуваме заедно? Та вече не е бюджета на Сидония, а на Хелга. Тя не е тук, но има достоен заместник. Можем да я гласуваме Амбок. И така, докладчик е за. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 15 и 16 на Йоран Фер. Можем да ги гласуваме. Бог кой е за? Против. Няма мнозинство. Отхвърлят се независимо от подкрепата на докладчика. Сега преминаваме към цялата таблица. Това съответства на заплатите. И за да отговоря на въпроса на Хелга. Финансирането Решението за дейността за плати няма отрицателни последици върху бюджета за функционирането на другите институции. Напротив, има положителни последици, защото в изпълнение на решението на съда заплатите се повишават, но това няма отрицателни последици. Следователно, предполагам, че нещата са благоприятни. И така, амблок. Кой е за тази таблица? Против. Въздържали се. Благодаря. Приключихме с цифрите. Сега резолюцията. Докладчикът представя резолюция, която аз бих квалифицирал като чисто описателна. Sur, sur la déclaration, donc, Има обаче изменения. Има няколко автора. Първо изменение докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Три изменения на господин Хаглунд. И питам либералите дали можем да и гласуваме блок. Кой е за, кой е против? Електронен вод. Аз и Юта няма да гласуваме. Второ изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Третото изменение. Кой е за? Против? Социалистите се въздържат. Отхвърля се. Четвърто изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте трябва да проверим, тъй като тук имаме необичайни политически коалиции. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение на господин Артон. Докладчика против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Ново изменение Хагунд номер 6. Докладчика е против. Кой е за? Против. Електронен вод. Всички ли гласувахте? Край на гласуването по 6 изменение. 19 за, 20 против. Отхвърля се. Го седмо из, и изменено господин Хагунт и осмо изменено господин Хартонг. Те са идентични. Гласуваме ги веднага електронно. Край на гласуването. 20 за, 21 против. Отхвърля се. Гласуваме доклада поименно. Гласувайте. Край на гласуването. Двадесет за 5 против 10 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика. Благодаря на всички членове на комисията. Поздравяваме Хелга Трипа. Благодаря на всички членове на комисията за съдействието. Не, не, съвсем не сме приключили всичко. Господин Алваро иска думата. Благодаря, господин председател. Аз исках да взема думата докато сред нас има представител на председателския съвет, защото това двойно членство на господин Кон Бендит, аз го използвам, защото смятам, че това, което колегата Бъге е, направи, е, като че ли няк... се загуби до някъде. Това не е нещо, което е, е типично за господин Беге. Аз го познавам от 6 години. Като цяло в парламента рядко сме свидетели на такива неща и има ясно противоречие между съдържанието и процедурата. И би трябвало да идентифицираме тези различия. Аз смятам, че тази бюджетна процедура е била наистина много забележителна, като се вземат предвид и нещата във връзка с правилника, казани от господин Беге. Когато ние приключим с тази тема, аз бих помолил координаторите на бюджетната комисия да а, си помислят дали не могат да се срещнат с председателския съвет и да изяснят това правило от правилника за компетенциите защото всъщност тук се получава нещо като жертва на един стар параграф от правилника. Ние можем да Ама, извинявай, аз също искам да се изкаже. Естествено, е, на пленарно заседание, да, но тук все пак става дума за демократични правила и трябва да ме изслушате и мен като представител на зелените. Еми така е. Аз. Аз смятам. Аз, аз не те нападам лично трябва да е ясно, че председателския съвет е, трябва да респектира компетенциите на комисиите и не е възможно нещата да функционират така. Затова аз е, казвам, че е, никой не е без вина. Става дума за всички председатели на политически е, групи, а тук има игра на думи, дали сме свободни от вина Шулт или от господин Шулц, да. Не искам да прекалявам, обаче Искам да попитам защо всъщност нещата не протекоха така, както трябваше да протекат. Не, се ли изисква много? Все пак трябва да се вземат предвид правомощията на комисията и трябва да се постигне споразумение с нея. И сега вече мога да ти дам думата. Е, Отбелязвам това, което казвате. Много е хубаво това, което казвате за господин Бьоге. Да се даде на комбендит възможността да говори е, е предизвикателство и риск. Ние го научихме това във Франция отдавна. Аз не искам да ти възразявам на теб. Искам само да посоча, че в целия този дебат по бюджета ние сме в едно силно политическо противоречие, силен политически дебат, който е важен за бюджета, но същевременно е важен и в е, светлината на тълкуването на Лисабонския договор. И това е проблема, поради който се намесва председателския съвет, защото ние, откакто сме подписали Лисабонския договор, е, извършваме нещо като е, противоборство между съвета, който по свой начин тълкува Лисабонския договор и ние като парламент. Още в самото начало ситуацията беше тежка. За Ален също беше тежко, защото в същата ситуация, в която той преговаря, преговаря и Бузек. Но проблемът е, че тъй като ние за първи път имаме политически спор тук, който излиза извън конкретната рамка на бюджета, и става дума за а, спор между съвета и парламента. По тази причина още от самото начало имаше тази дикотония и мога да разбера, че тук има проблеми. Обаче не е случайно, че председателите на всички политически групи водиха този спор и аз, например, не бях доволен защото всъщност Верховщаб, Верховщад и аз подкрепихме Ален Масур за конвента. И ние нямахме тогава нужните сили в комисията, за да подкрепим председателя. Всъщност, двама председатели на председателския съвет, Герхов, и аз, бяхме подкрепени, останалите не. Толкова м- проста не е играта по този въпрос, скъпи приятелю, но аз трябва да тръгвам сега, защото съм обещал да свърша други неща. По всяко време съм готов а, да проведа разговор с вас и то в продължение на часове. А, тръгвам не защото ми е неприятно. Аз а, за първи път през живота си напускам дискусия, между другото. Предупредих ви, скъпи колеги. Няколко души искат думата и ще ви помоля да бъдете кратки, защото трябва да приключим гласуването. Господин Артонг. Според мен е жалко, че господин Комбендит напуска дебата. Той трябваше да продължи, но всъщност искам да задам въпроса, чии са тези пари. Това е, са всъщност средства на държавите членки, а не на Европейския парламент. И Да, можете да зададете този въпрос на господин Комбендит, но той излезе от залата. Йоран Ферм. Благодаря, съвсем кратък ще бъда. Съгласен съм с Александър Алваро, че това е един дебат, който трябва да се проведе. Само, че сега не му е времето. Тоест, точно в разгара на този дебат не трябва да водим другия. Трябва да се подготвим за него. Защото има ясно объркване на компетентностите, е, секретариатите се подкрепят, презастъпват се, така че голяма каша. Трябва да разрешим този проблем преди едната година. Сега по отношение на господин Биоге и това, че е докладчик. Съжалявам за решението, което е взел. Той беше отличен докладчик. По всичко сме съгласни с него, с изключение на окончателното гласуване. Иначе наистина бяхме в пълно съгласие. Изключителен колега. Всеки ден говорих с него. Отлично се справи, така че наистина съжалявам, че се отегли. И се надявам да намерим решение в бъдеще на този въпрос, тъй като това е най-важният е, доклад, т.е. и най-важният докладчик, с изключение на тези по бюджета. За бъдеще трябва да намерим друг силен докладчик. Благодаря. Мисля, че всички разбират това, което ти искаш да кажеш. Раймер. Колегата Комбенит се тръгна, исках само да посоча, но може би секретарията и нашите служби биха могли да изготвят едно досие, как е, бюджетната комисия в историята на Европейския парламент още от самото начало, всяка година и при всяка финансова прогноза е използвала бюджетната процедура за да отвоюва повече права за парламента. И аз мисля, че не е необходим специален ангажимент предвид Лисабонския договор на председателския съвет. Още преди 79-та година имаше такива явления и комисията по бюджета непрекъснато разширяваше правата чрез бюджетната процедура. Мисля за Томас Вандербрик, за Осавнер и много други, които застават за това и които го наложиха. И може би би било добре да си припомним тези тези неща, за да се стигне в крайна сметка до едно смислено сътрудничество. Мерси. Мерси. Alors, je vous propose donc maintenant... Сега ви предлагам да гласуваме по 10 точка. Приключихме с бюджета. Преминаваме към по-обичайната ни дейност Става дума за искания за трансферта. Ласло Сориан не е тук. Мис, имаме няколко искания за трансфери. Можем да ги разгледаме бързо. Номер 60 то дава възможност да се финансират бананите. Няма правно основание. Казват ми обаче, че от правна гледна точка по-добре да ги гласуваме, за да ги отхвърлим. Предлагам ви да отхвърлите 60-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Обаче, от името на докладчика ви предлагам да приемете изменение 63. Нека да гласуваме амблок 63 456. Това е след политическо споразумение, постигнато по време на трилога. за да не се използва част от излишците 2011 година за финансиране на бананите и ред ICI, ние ще се опитаме да намерим начин тези пари да бъдат скрити, за да бъдат използвани следващата година за бананите и ICI. И и, за, и с оглед на две неотложни дейности Хаити и Пакистан. Познавате ситуацията. Това е политическо споразумение, което намира израз в три изменения 63, 64, 65. Също така има още едно изменение, което не представлява проблем. Нека да гласуваме. Кой е за? Против въздържали се, трансферите се приемат. Владимир Манка предлага искания за трансфер от други, за други институции. Господин докладчик, имате думата. Благодаря ви, председателю. Имам три трансфера, които предлагам на вашето внимание. Първият е C13. Това е за закупуване на сграда в София и от предишното застание го отложихме, тъй като докладчикът за сградите е госпожа Холмайер. Готов съм да гласуваме по този въпрос, но имам въпроси към госпожа Холмайер. Или пък, който може да ми отговори. Разрешени ли са правните въпроси, свързани с закупуването на тази сграда в София? Доколкото разбирам, това е една сграда, която ще има седалища на комисията и на парламента. 40% парламента, 60% Европейската комисия. Така ще се ползва сградата. Дали са изяснени датите и дали са изяснени съответните срокове. Господин Хартонг поиска думата и след това госпожа Холмайер ще отговори. Господин Хартонг. Моника. Е, благодаря, господин председател. Първо, въпросът е съвсем основателен. Днес е, искаме да направим само трансфер, а не уведомяване на София. Точно по тази причина колегата Манка посочи, че определени правни въпроси все още не са изяснени напълно. Аз е, искам съвсем накратко да посоча, че е необходима подкрепа и да помоля за нея във връзка с това, което представлявам пред парламента и комисията. Сградата ще бъде информационно бюро и това информационно бюро в самата сграда включва още един собственик. Аз а, застъпих схващането, че собственикът първо трябва да реши, че ако иска да даде под найем своя етаж, не би трябвало да се обръща към организации, които са така в малко двойна светлина. Сега да не се получи нещо като шоп на Беата Уза в нашата сграда. Така че ние трябва да си помислим дали все пак да не потърсим някоя друга сграда. Е, трансферът не решава дали ще вземем сградата или не. Това решение ще бъде взето през следващата година и разбира се, когато сме изяснили всички правни въпроси. Благодаря. Господин Артонг. Благодаря, господин председател. Е, през за последен път в бюджетната комисия обсъждах ремонта на Европейския дом и в тези трудни времена малко ми се струва неуместно това. Госпожа Холмайер. Всъщност трябва да прочетете документите, по които говорим. Ние не извършваме ремонт на сграда, ние купуваме сграда и бъдеще няма да заплащаме найем. Е, ще платим не 10 милиона, а 9 милиона, което е, съответства на ниска пазарна цена, така че е, в крайна сметка ние ще можем да реализираме добра цена. Така че последицата е, че много по-добре е да постъпим така, отколкото да плащаме найеми, както в миналото решението на парламента е да закупи естествено само на пазарна цена и разбира се в случай на препродажба, е, на повторна продажба, ние да е, успеем да реализираме печалба на тази база действам. И, е, Бокрош. Господин Бокрош, първо искам с уважение да се обърна към председателя и да го помоля да въведе тишина в залата. Нищо не се чува, съжалявам направя е невъзможно положението. Господин Бокрош е прав. Много моля онези, които нямат желание да участват в дискусията, да бъдат така любезни да напуснат залата, другите да пазят тишина. Господин Бокрош. Благодаря. Все още не разбираме защо Европейският парламент има нужда от сгради, в която иде столица. Не е свързано с политиката по сградите. Така ли, че ще гласуваме против, защото за нас няма причина да се закупуват помещения. Месье Артонг. Voorzitter, ik ben ontzettend blij met eh, de opmerking van mijn collega Bokros. Господин председател, радвам се, е, че чух това от колегата. Сега, като вземем една такава сграда, независимо колко милиона струва, това е политическо решение и точно в такива трудни времена не би трябвало да се предоставя средства, за да можем да купим някакъв хубав обект в София или на друго място. Значи, вие е, се смеете съвсем безсрамно при такива случаи, но за мен това просто е неразбираемо за мен. Ами вземете е, пример с Ирландия. Е, Ирландия не е в такова тежко положение, че просто за мен тези планове са немислими. Госпожа Холмайер. Ще бъда съвсем кратка. Информационното бюро не е само на парламента. То ще бъде ползвано и за целите на комисията което означава, че ние ще участваме заедно. Второ, ще спестим много средства с това, че ние ще купим, а повече няма да плащаме найем. Ако искаме да продадем сградата, е, в е, бъдеще ще можем да получим е, по-добра цена. И за това смятам, че няма смисъл а, сега да се апелира към економии, защото тези, които са там, а, всъщност а, биха плащали по-високи наеми в бъдеще. Вие казахте, че не искате информация за Европейския съюз в а, нито една от 27-те държави членки. Това обаче не съответства на решението на този парламент. Ние решихме да имаме информационни бюра, и е, също за информация на господин Манка, комисията съгласно своя, своя 60% дял ще го финансира в е, пълния му размер. Така беше решила и самата комисия. Господин Бокрошус, господин и след това ще дам думата на докладчика да обобщи и да заключи. Не искам а, да го обсъждаме 100 часа това. Съгласен съм с председателя. Приключили сме въпроса, но искам да са ясни нещата. Не мисля, че Европейският парламент по принцип има нужда от физическо пространство в София или пък където и да е другаде. Казвате, че ще се спестява. Но това е според вашата гледна точка. Според моята спестяване няма. Господин Артунг. Eh, Благодаря, господин председател. Аз е, не вярвам, че госпожа Холмар може да ме убеди. Според мен, това, което беше казано, че ще се спестят 10 милиона, едва ли е вярно. По-скоро трябва да се има респект към другите членове на парламента, които мислят по друг начин от госпожа Холмар. Е, ние се отнасяме с уважение към всички парламентаристи. Лично следя за това. Мога да ви кажа, че аз съм избран в юго-западна Франция. Във Франция всички решения се взимат централизирано. Всички професионални организации, всички предприятия, неправителствени организации имат седалища в Париж. И тогава, когато трябва да се анализират въпросите, които обсъждаме тук, аз трябва да свържа с съответните органи или пък някой ме търси и мен от Франция, или пък искат от мен интервю. Всички журналисти имат седа... са съседалище в Париж. Ако няма място, където тези лица да бъдат прияти, не може да се работи. Или пък трябва да отида или в кафенето, или при лобистите. Но в интерес на а, парламента имаме сграда. В Париж помещението се използва от 29 души. Госпожа Грилие има помещение на горния етаж, което използва с други парламентаристи. Да, има и някои разхищения. Нашия докладчик ще ни каже какво трябва да гласуваме. Благодаря, господин председателю. Искам а, само да добавя, че тази сграда, за която говорим, всъщност е част от средносрочната стратегия, която бе прията през март месец. Това е по-добро решение, отколкото да се взема под найем. Това обаче, което трябва със сигурност да знаем, е как ще се решат правните въпроси. Е, това ще се знае вероятно до година. Трябва да знаем от Европейската комисия как тя ще направи своите плащания, за какъв период от време ще се правят тези плащания, защото това също трябва да бъде в наша полза. Така че аз Препоръчвам този трансфер да бъде прият и ще разрешим останалите проблеми на по-късна дата. Благодаря. Едно уточнение. Казват ни, че сме получили едно писмо за този трансфер с според което сумата е 942, а не 992. Кой е за това, което ни препоръчва докладчика? Благодаря. Разбирам, че има хора, които са против. Възражали се. Приема се. Господин докладчик, с другите трансфери. Господин председателю, преди седмица одобрихме 6 трансфера. Европейските институции ще трябва да компенсират недостига за заплащането на заплатите през 2009. На 24 ноември съдът отмени едно решение на съвета. Сега чакаме ново решение на съвета, което да потвърди, че ще бъдат изплатени тези заплати. Ние гласувахме 6 трансфера, сега предлагам 2 такива. Тези трансфери са на базата на статистически данни, получени от самите държави членки. Що се отнася до економически и социален комитет, прогнозата на Европейската комисия е различна от предложеното от нас. Тоест, има преразглеждане. место 0,7 увеличение имаме 0,4 увеличение, което означава намаление за економически и социален комитет и предлагам да одобрим а, тези цифри при условие, всъщност не. Е, за това съм да гласуваме за. Това е трансфер номер 3 за економически и социален комитет. Кой е за? Против. Против. Въздържали се, приема се. Последният трансфер. Комитет на регионите. Този трансфер допълва приетото от нас миналата седмица. В 5 5-2010, а това е 6-2010. Това е една корекция също така. И причините са същите. Като при предходния случай. Имам един въпрос към Европейската комисия, ако има представители, или към Комитета на регионите. Комитета на регионите има спестявания, като например по принтиране на документи. Бих искал да попитам дали тези економии са взети предвид в проекто бюджета за 2011 година. Но така ли е, че аз съм за трансфера. Някой от комисията може ли да отговори на този въпрос за економиите, реализирани от Комитет на регионите? изчисленията се основават на актуализираните корекции. Данните бяха представени наскоро и цифрата 0,7 се е актуализирана и сега е 0,4. Съответният а, а, превод не е свързан с а, заплатите, но ще помоля представителите на комитета да отговори по-конкретно. Има ли представител на комитет на регионите? Благодаря, господин председателю. Що се отнася до спестяването от отпечатване на документи, това е взето предвид в бюджета за 2011. Да. You are Mr. Вие сте господин Якобсон? I am Mr. Jacob. Да, Джейкобсън. Satisfait de réponses. Кой е за този превод? Против. Въздържали се? Един. Приема се. Сега ни Остава дребната тема за политика в област на сградния фонд и Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Докладчикът е Холмайер. Господин председател, ще бъда съвсем кратка. Нотификацията е не особено сложна, до толкова доколкото сградата, която се предоставя на разположение, се заплаща от правителството на Словения. Това означава, че за нас не възникват разходи и е, съществува възможност сградата да бъде използвана по-нататък. Още днес е, беше представено това и смятам, че няма да има проблем по-късно да се проведе и търк, Аз и подкрепям излишно ЕИСА да а, вземе тази сграда в Любляна, защото тя е на оптимално местоположение. Nous conseille да euh, prendre note de ce projet euh, sans donner d'avis. Voilà. Donc, qui est en faveur de la... Кой е за позицията, изразена от докладчика? Кой е против? Въздържали се? Четирима. Няма становище. Разговаряхме за София. Госпожо докладчик. Искам да кажа нещо съвсем накратко. Аз още днес бих подала становище, но предвид е, факта, че става дума за обща сума в е, размер на 260 милиона евро, при която много позиции, казано най-предпазливо, е, не са изяснени, и където комисията и съвета непрекъснато си противоречат по отношение на цифровите данни, аз моля съвсем ясно да се посочат цифрите, е, квадратните метри, сградите, които ще бъдат е, е, наети, сградите, които ще бъдат опразнени, така че за бюджетната комисия да се даде възможност за сериозно решение. До сега това не е станало и затова искам съвсем излишно да посоча, че планирането ще трябва да продължи е, и то до фаза на нотификация. Аз по принцип положително се отнасям е, положително към тази сграда, защото е добре е, ЕАД да влезе в такъв затворен сграден контекст, комплекс. Ние трябва обаче да имаме всички данни, за да можем да вземем разумно решение. Très bien. Euh, très bien. Je comprends effectivement. Là, c'est une affaire évidemment très importante. Много важен въпрос. Това става дума за помещенията за службата за външни отношения. Госпожо докладчик, вече имахте възможност да ни кажете, че имате нужда от допълнителна информация. Това означава, че не можем да приемем позиция сега най-рано през януари. Инга Греслер. Инга Греслер. В Брюксел също се освобождават офисни помещения и искам да попитам за какво ще се използват. Господин председател, аз имам само един въпрос към комисията. Може би комисията ще даде отговор Брутна цена на квадратен местър 245, обаче всъщност никой не идва. И искам да ни бъдат посочени точни данни. Ще бъда благодарна на комисията, ако посочи как изобщо се стига до тази цена от 245 на квадратен метър. Данните е, като че ли не са особено точни, както и данните за персонала. Е, това са все въпроси към комисията. Имам един коментар. Според мен си заслужава да се върнем към този въпрос след гласуването до година, когато имаме условия за по-спокоен размисъл. Създаването на службата за външни дейности е израз на политическо решение беше обявено като, неутра... като бюджетно неутрално. Има разходи, които са предвидени в бюджета за 2011 година. Но от бюджетна гледна точка, и сега ще кажа нещо, което господин Хартонг можеше да каже, става дума за едни и същи данакоплаци, независимо от това дали Данъците се събират в града, в региона или в Европа. В момента Значи, ние създаваме служба за външни дейности на 27 държави членки. Ако ние набираме служителите в Европа, те имат нужда от всички разходи с които е свързана тяхната работа, ще се приспаднат от разходите, които се правят за тези хора в държавите членки. Ето, за това говорим за бюджетна неутралност. Неутралността е от глобален характер – От счетоводна гледна точка това се нарича консолидация на, а, от, на отчетите. Тогава, когато имаме економически управление, когато експертите правят сравнение и това, което се нарича policy mix в полиси микс в е, САЩ казват, че е страхотен от гледна точка на взаимоотношенията между институциите и Федералния резерв, който осъществява паричната политица. Е, в Европа няма такова нещо. Нашия бюджет възлиза на 1% БВП. И има обаче значителни бюджетни средства и това е консолидацията на големите национални бюджети плюс малки европейски бюджети, И ако искаме, господин Бокрош започна да се вълнува. Ако искаме да постигнем економически ефект на бюджетната политика във всички европейски економики, където имаме и обща валута в много страни, тогава ни обединяваме отделните бюджети. Ето, това е едно желание. Не съвсем не, не поставя началото на дебат. Не искам да започваме спор. Искам да ви обърна внимание върху този факт, защото до сега всички работиха, всеки в своето ъгълче. В момент, в който всички държави членки намалят разходите, ще имаме един резерв, за който не се сещат. Ще могат да се Значи за едно евро похарчено в Брюксел се економисва 27 евро в държавите членки. И комисията ШУР, нейният председател и членовете говорят за European Added Value, европейска добавена стойност. Мислят, че трябва да гледаме на нещата по-глобално. Не трябваше да казвам това, тъй като като че ли отвори, открих дебат. В момента става дума за неутралитета на бюджета. Вероятно тя не съществува като даденост в момента, но не знаем дали това е така. И това, което знаем е, че комисията е представила над 500 е, милиона административни разходи. Е, на каква база обаче се изчисляват не се знае, така че като контролер по бюджета е, може да се извърши още дейност. Аз като гледам как се изгражда персонала на службата за външни отношения, как се освобождават места за дамите и господата от държавите членки, всичко останало е това, но не е и неутралност по отношение на местата тази е, служба всъщност се изгражда по начин, който може трудно да се представи на дънакопладеца. Европейската Германското външно министерство е три пъти по-голямо от Европейската служба за външни отношения, но в Германия имаме 34% са само ръко Всъщност 34% са ръководни места за германци. Аз не виждам никой, който да се занимава с това Юта. Това е съвсем просто. Тази служба е, всъщност основана на колосален растеж на горните, на шерските етажи. И би било добре някой да си помисли за това, някой, който не се нарича Гресле. Наричаме това мексиканска армия, т.е. армия, в която има повече генерали от войници. А, в Европа такова нещо съществува, разбира се. Господин Бокруш. I'm very glad, Mr. Много се радвам, председателю, че повдигнахте този въпрос. But I think, uh... Смятам обаче, че е подвеждащо да сравняваме Европейския съюз с САЩ. Щеше ми се да сте прав. Но с уважение ще кажа, че след 5 години можем да направим консолидация. Само външните служби. И тогава ще се види, че повечето държави няма да са спестили нищо по вътрешните си дипломатически служби. Така че в сравнение с това, създаваното сега от нас не е спестяване, а е допълнителен разход. Много добре съм запознат с някои от страните, включая Франция, е, Франция в това отношение и не мисля, че е, външната им политика ще бъде изоставена в ръцете на Европейския съюз. Тоест, вследствие на това няма да спестим много средства, нито те.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 Много сръчен е опита да се отклони дебата. Като слушам тази дискусия, това ми напомня дискусия на Суперстарт или е, сътрудничество на държавите членки. Е, аз съм благодарен за този дебат и съм за добро сътрудничество. Но е, смятам, че службата за външни отношения ще изисква допълнителни средства за Нидерландия няма установена процедура. Може би да имаме представители в едно далечно царство, а ако се а, отложи гласуването до новата година, мисля, че ще бъде добре, защото не е ясно дали има правно основание за финансирането на Европейската служба за външни отношения. Спираме дебата до тук. Благодаря на докладчика. Изчерпахме 12-та точка. Последната точка е номер 13. И сега, следващото заседание няма да бъде до година, следващата седмица, 13 декември, 8.30 вечерта в Страсбург, зала Уинстън Чърчил 100. Благодаря, вдигам заседанието.